We can start now. Uh, I'm waiting for other colleagues. I hope they come, but... Uh, надявам се колегите да дойдат. Започваме. Днес е първи ден от седмицата. Понякога това се случва в понеделник. Много се радвам, че тук е комисаря Аврамопулс. За първи път е, официално сте тук. Имали сме и други възможности да обменяме становища. Искам да ви благодаря за това, че сте тук. Имаме няколко точки от дневния ред, които трябва да покрием и след това ще ви дам думата. Продължавам на италиански. И така, първата точка от дневния ред. Е, колеги, вие сте запознати. Искам да ви припомня, че един от колегата поиска да Може няколко думи при закрити врата за единния пазар. Мисля, че може да го направим утре при закрити врата, като последна точка от дневния ред, ако сте съгласни, тъй като днес имаме прекалено натоварен дневен ред. Ако сте съгласни, мога да променя така нещата и да дам първо на думата на господин комисаря. Петра. Какво предпочиташ? Андрей Думко, се честно се възмени вербали, парсре... Ако имате някакви бележки по протоколите от предишното заседание, може да ги направите днес. Продължавам нататък. Нека ви направя няколко съобщения. Първото съобщение е, че е, имаме френски, немски, италиански, английски, датски, гръцки, испански, естонски, унгарски, литовски, латовски, български, румънски. Тази среща се излъчва по интернет. Утре искам да ви припомня, че в, от 3 до 5 имаме посещение в изпълнителната агенция ЕЧЕА и ще напуснем в 14.30 парламента. Ще приключим към 17 часа там. Има организация, ще ни вземе автобус. Предадам думата на комисаря Аврамополос, трябва да кажа, че колегата Глезос поиска да се изкаже за две минути. Наистина имате само две минути, колега Глезос. Добре, една минута. Чудесно, още по-хубаво, кратко. Благодаря. Имах възможност в миналото да говоря пред комисията, за да кажа, че комисията е пряко свързана с демокрацията. В Древна Гърция имаме думи, които са много сходни ако имате град Полис, където гражданите прилагат политики, политика, това води до култура, което на гръцкия политизмос. Всички тези думи са тясно свързани и не може да има политика, ако самите граждани не са въвлечени в нея. Поне на гръцки тези думи са много сходни и това показва как Културата е свързана с демокрацията. Казвам това, защото, както казах на пленарното заседание и както бих искал да подчертая, и съм го правил и преди, един римлянин беше казал, това всъщност е Ханибал Антепортес, Та искам да повторя неговите думи тук. Кредиторите са вързали въжето около шиите ни. Искат да удушат гръцкия народ, без да зачитат е, желанието му. Гръцкият народ вече е решил. Той е казал, че не иска заеми, не иска кредитори. Казал е, че иска да отхвърли това иго. Но кредиторите продължават е, със своите искания. Затова поисках думата. Господин Аврамополос, не искам мнението ви, вие сте ми приятел, познавам ви отдавна, не искам да се възползвам сега от факта, че сте тук. А, може би ще говорим за това по-късно, понеже ще говорим за емиграцията, но трябва да кажа, че ако една комисия зачита културата, то трябва да зачита и това. По този е, дневен ред, а не по друг, е, трябва да се говори но е, вие сте свободомислящ човек. И аз съм след тези, които казват, че Европа трябва да е солидарна. И разбира се обаче, че има правила, но трябва и солидарност. Няма да добавям нищо повече. Мисля, че всички ви разбраха Добре. И сега мога да дам официално думата на колегата. Преди това казвам добре дошъл на комисаря Аврамополос, който отговаря, както много добре знаете, за иммиграцията, вътрешните работи, но и за гражданството. Това е конкретната тема, поради която имаме удоволствието днес да се срещнем с комисаря при сърце ни е една програма, господин комисар, която може би не е от най-важните, що се отнася до бюджета, т.е. не е най-голямата, но за нас е символно голяма поради огромното участие и мрежите, които създаде между гражданите. Говоря за младите, училищата и училищните мрежи, защото Европа много често не говори на социален език, и не говори за засилване на ценностите и идентичността на гражданите, а за европейските граждани, но и за всички онези, които живеят в Европа. Важни, както и онези, които биха искали да са в диалог с културата. Това е една изключително важна тема, по която бихме искали да чуем какво мислите, да чуем програмата ви, Знам, че тази ви компетентност преди това беше в ръцете на комисаря по образование и култура. Имаше промяна, но ние разчитаме на вас, за да няма разделяне на погледа на а да се обърне внимание на тези тематика в важния ви мандат. При предишния мандат имаше голямо орязване на тази важна програма с 14%. Това са 29, близо 30 милиона по-малко по тази програма. Знаем много добре, че в различните точки на тази програма има един стълб, а то е за валоризация на резултатите. Така че е важно да се прецени какво дава тази програма, какво сте направили и вие, какви причини ще дадете и така нататък, за да видим дали това ще даде възможност за по-голяма прозрачност на процедурите и по-голяма ефективност и ефикасност, да видим дали това може да се приложи. Защото от една страна трябва да чуем, че много хора се оплакват и най-вече училищата те казват, че по този начин трудно се прави съчетаване е, на училище или свързването им по двойки. Но аз съм е, като италянка го го казвам и искам да ви благодаря за това, за усилията, които положихте, защото полагате много усилия. Знам, че идвате от много сложно заседание в Люксембург. Аз се срещнах с вас в Рим. Знам как се борите, за да има ефикасна солидарност. Е, една тема, която никак не е далече от въпросите на културата, тъй като интегрирането на иммигрантите преминава най-вече през училищата, преминава през образованието през юли ще говорим по тази тема. Колегата Джули Уорд прави един проект за диалога между културното общуване, също и училището, какви са различните модели. Имаме една програма, която е свързана и с спешните случаи, но се занимаваме най-вече с процесите на интеграция, така че можем много да си сътрудничим и много се надявам да си сътрудничим с вас и вие да си сътрудничите с комисаря Наврачиш. И така, ще ви дам за десетина минути думата, след това ще дам думата на колегите. И след това ще има въпроси и отговори. Благодаря. Грация, сеньора президенте. Благодаря ви, госпожо председател. Няма да говоря на италиански, разбира се. Това беше италианския за днес. Е, Уважаеми депутати в Европейския парламент, много се радвам, че днес съм тук и че мога да говоря най-накрая пред Комисията по култура и образование. Първо искам да благодаря лично на председателката Силвия Коста за любезната покана. Както тя каза, имахме е, една предварителна среща, наскоро се засекохме в Рим и последващата ми среща ще бъде много сложно утре в Люксембург, но това няма нищо общо с заседанието днес. А така или иначе тук се чувствам много по-добре, ако трябва да съм честен. Искахме тогава а, тази среща да бъде малко по-рано. Но, както знаете, беше доста трудно. Няма немски превод. Doesn't work. Okay, can you... Now? No she has to, to be. Okay, okay. Thank you. Благодаря. Както казах, искахме и двамата тази ни среща да бъде по-рано, но беше невъзможно и ви моля за разбиране, че не може да дойда по-рано. Много беше натоварена програмата ми. Всички знаете какво се случва сега в сферата на миграцията и на сигурността. Последните няколко месеца трябваше спешно да се занимаем с ужасяващите събития, които разтърсиха Европа. Париж, Копенхаген, миграционната криза преди това в Средиземноморието изискваха незабавното и цялостно внимание на Европейската комисия. Всички тези събития, които споменаха, оказаха пряко въздействие върху европейските граждани. Гражданите се вълнуват от защитата на основните си права и биха искали да се радват на тези права в едно сигурно общество. Гражданите не могат да приемат, че хората, които се нуждаят от закрила, трябва да рискуват живота си и да губят живота си в Средиземно, Средиземно море. За да се справим с тези предизвикателства и да отговорим на безпокойството на европейските граждани, ние и аз по-специално представихме отговорите на Европейската комисия. Това беше програмата за сигурност на комисията и програмата за миграция. И сега искам да бъда ясен. Европейското гражданство е един от най-важните въпроси за нас. Поради последните събития, то се превръща в една, един от нашите приоритети. Трябва да се върнем назад към мечтата и което създаде Европа. В един момент, в който всичко като че ли се разклаща, идеята за европейското гражданство всъщност представлява същността а, на успеха на Европейския съюз и необходимостта този успех да продължи. Все по-голям брой критики се чуват срещу европейския проект, както и срещу основните му постижения. Например, Шенген и правото на свободно придвижване, което за мен е много скъпо. Аз, подобно на мнозина в тази зала, при, сме част от това поколение, което имахме нужда от голям брой печати по паспортите си и трябваше да чакаме дълго по границите, нещо, което младите хора днес не са виждали. Не, няма да се върнем обратно към онези дни. Е, днес ксенофобски, расистски, антисемитски поведения водят но до немислими и подсъдни атаки. Как може да променим това? Как може да променим възприятието? Как можем да говорим а, в общественото пространство по един положителен начин? Имаме програмата Европа за а, граждани, за която отговарям аз. Целите на тази програма Европа за граждани са много важни и те ни водят не само в рамките на тази програма, но и в много други сфери, по които работи Европейската комисия. Много се радвам, че днес ми се дава такава възможност да обсъдя това с вас. Радвам се, че мога да представя първите си идеи и, разбира се, да чуя вашите, което е по-важно – Макар, че сумите са неголеми за програмата, тази програма Европа за граждани е много важна, що се отнася до своето съдържание. Тя подкрепя дейности, които включват гражданско участие в цяла Европа, което ще има дълготраен ефект. Дават се средства за европейски проекти и инициативи които насърчават взаимното разбиране, историческата памет, междукултурния диалог, солидарността, участие в обществени дейности и доброволчество. Нека да ви дам няколко примера от миналата година. Във Франция един проект който се нарича Успех, беше за създаване на мрежа от млади хора, които идват или произлизат от други култури в квартали в големи европейски градове, които са проблемни, за да се преодолеят е, от ксенофобските и расистски настроения в Европа и да се насърчи развитието на основните ценности на европейското гражданство. В този контекст анализирахме не само гражданското участие на нашите граждани и емигранти в политически и граждански живот, а и медиите, културния диалог и прозрачността на институциите. Имаше срещи с местни и национални политици и отговорни лица. Проектът се изпълни през 2014 година, за да се направи анализ на изгарянето на книги нацистите и забраняването на, на различни литератури и култура изобщо по време на сталинизма. Това беше в България, Германия, Румъния и Словения. Целта беше местните общности, гражданите, заинтересованите страни, отговорните лица да разпространят идеята за ценностите на Европейския съюз, свободата на изразяване най-вече. Сега, ако погледнем по-крупно, през 2014 година програмата Европа за граждани съфинансира 412 проекта от 31 участващи страни с над милион граждани като участници. Тези проекти бяха побратимявания между градове, мрежи от градове, проекти на гражданското общество и други, както и оперативни грантове на НПО. НПО, които работят в тематичните области на програмата. Тези проекти се управляваха от хора, които са се посветили на активното участие на гражданите. Така гражданите активно развиват европейската идея, насърчават активното участие и градят заедно обща Европа. Тази програма, още преди да стане програма в моят ресор, се занимаваше с тревогите на гражданското общество. Защо? Защото тя се управлява отдолу нагоре. Гражданите имат възможност да изразят мнението си. Имаме проекти, които са свързани с миграцията, с економическата криза и социалното и въздействие. Обеден съм, че е нужно да се даде нов тласък на програмата Европа за граждани. И е вярно, че трябва да се направи повече. Знаете, че имаме постоянен граждански диалог с основни организации, и мозъчни тръстове, които участват в тази програма. Тук трябва да спомена, че сега, по същото време, в което заседаваме, Европейската комисия и неправителствени организации, които участват в програмата Европа за граждани, провеждат първия си диалог за тази година – те ще обменят становища за това какви да бъдат приоритетите за 2016 година. Бих искал да чуя вашите предложения и идеи. Те ще бъдат изключително важни за подготовката на работната програма за 2016 ще подадем тези идеи към консултативния комитет през септември. Те ще бъдат приети преди края на годината. Скъпи приятели, когато говорим за гражданство, често говорим за европейското гражданство и правата, с които разполага всеки гражданин по силата на европейските учредителни договори. Европейското гражданство включват права, като правото да се движиш, да живееш свободно, да се установяваш, политическо участие в общински избори, политически организации и ни защитава от дискриминация. Просветните кампании са едни от основните инструменти на Европейската комисия за това гражданство. Е, едната година ще излезем с трети доклад за европейското гражданство. Този доклад сега се подготвя. Колегата Вера Юрова води работата по него. Ще се направи преглед на това как това гражданство се усеща в ежедневието на всички граждани. Що се отнася до програмата Европа за граждани, като първа стъпка, аз се обърнах към службите на комисията и поисках да се види дали е възможно да има някакво обвързване на различните политики с политиката за европейско гражданство. Уважаеми членове на Комисията по култура, за мен европейското гражданство е това да се чувстваш част от Европа, Европа на ценностите и културата. Това е основният аргумент Европа да върви напред. Принципът, който все още дава смисъл на този а, Европейски съюз. За мен е чест да отговарям за програмата Европа за граждани и да водя редовен диалог с вашата комисия. Отново искам да благодаря за поканата и разбира се, се надявам на един задълбочен разговор и конструктивно сътрудничество по тази важна тема Европа. Благодаря ви за вниманието. Grazie. Thank you е, благодаря много и благодаря, че споменахте тяхната връзка между съдържанието на програмата за гражданството, както и политиката за гражданството, с съдържанието на нашата работа тук в Комисията по култура, културния диалог и разбира се образованието, както и други въпроси, които според мен са много важни е, за комуникацията, за медиите. Днес виждаме как медиите много често са отрицателни герои, защото не отразяват добре темата на, за конфликтите и, и интеграцията и може би не говорят за положителните елементи на тези процеси. Е, и много се радвам, че казахте, че програмата е много важна за вас и вие казахте обаче, че бюджета не е адекватен на тази е, сериозна програма. Надявам се това да стане. Колегата, който е докладчик, да направи така, че да се преразгледа бюджета и приоритетите. Сега смятам, че е изключително символно значението и е важно да се инвестира в тази програма. Давам сега думата на колегите, които я поискаха. поиска колегата Ферая. Пеле по ялтри. Трупел и след това други. Лизи се the first? Okay. Имате думата. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за това, че ни отделихте време на нашето заседание на Комисията по култура, за да разговаряме за тази, според мен, много важна програма Европа за гражданите. Според мен, това е от ключово значение. Ние не винаги разбирахме защо комисията беше склонна да уреже средствата, после също направиха и страните членки и продължаваме да не разбираме защо се случва това, защото тази програма има директна връзка с гражданите. И освен това е важна, защото ни дава възможност да развиваме основните цели на Европа – в момента има криза в Европа, непрекъснато са отрицателни заглавията, свързани с Европа и за... много се радвам, че вие имате позитивен, позитивно отношение. Смятам, че ние трябва да направим всичко възможно, а и комисията да продължи с дейността си, за да може и да се смени акцента в тази програма, да търсиме и изпълнение на приоритетите. Искам да повдигна следния въпрос. Той има отношение към административното бреме е, за тези програми. администрирането на тези програми е много скъпо за тях. То отнема и време. Процесът за кандидатстване е също много е, сложен за ръководителите на проекти. И според мен тези неща трябва да се изчистят. Това е в интерес на гражданите. Много често хората, които работят по тези програми, работят съвсем доброволно и никак не е добре да се създава огромно бюрократично бреме. Много често е, работят трима, четирима партньори и тогава кандидатстването е още по-сложно и по-малки е, организации е, за тях е изключително трудно да кандидатстват. Така че е, по-малки партньорства или сдружения трябва да намерят начин да получават бюджет по по-улеснени процедури. Следващият оратор – благодаря. Благодаря и на господин комисаря. Благодаря за това, че сте тук и че ни отделяте време за дискусия. Абсолютно подкрепям думите на колежката. От ключово значение е програмата. Освен това нямаме и много време. Разбирам, че и вие сте загрижени от това, че се намаляват средствата, защото те така или иначе не са големи. Та никак не сме доволни от съкръщенията. 200 милиона за 6 години е просто капка в морето за 28 страни членки, особено когато става дума за толкова важна програма и програма, за която заставаме недвусмислено. Затова искам да е, се присъединя към колегите, които считат, че трябва да има засилено финансиране. Гражданите, е, ние искаме да имат е, отношение към Европа, да се включват активно, да могат да идват, да споделят е, своето позиции, да се срещат с други европейци. И за това трябва да можем да финансираме по-малки сдружения, не най-големите. Затова е изключително важно да имаме представа кои са хората, които са ангажирани с подобна дейност, да отчитаме колко голяма е тяхната заинтересованост, да се изчисти процеса за кандидатстване, да се излезе с едни е, насоки. За това не знам дали комисията обмисля подобен текст. Планирате ли също да упростите програмите, чисто процедурно? И както казах, не следва да обръщаме внимание само на най-водещите програми, а да търсиме финансиране на по-малки. Те са много важни за сближаване на хората и за създаване на допълнителни е, резултати. А също така интересно е дали може да се възползват заинтересуваните от други програми в Европейския съюз. Понятието европейско гражданство е от изключително значение и ако огледаме съществуващите други програми в Европейския съюз, вероятно има места, където можем да потърсим и допълнителни средства, които да ни помогнат срещу урязването на такива. Колегата Трупа. Благодаря, господин комисар, за уводните думи. Искам да подкрепя и доводите на колегите. Мисля, че ние всички сме единодушни, че програмата Европа за гражданите е много важна. А също така има и много проблеми, има и критики, е, намали се бюджета, напълно глупаво, защото в момента говорим, че гражданите трябва да бъдат по-активни, че трябва да могат да се свързват повече помежду си, да кандидатстват за повече проекти и за това вие готови ли сте, искам да задам този въпрос, да намерите възможности за допълнително финансиране на програмата Европа за гражданите? А също така при следващата многогодишна финансова рамка готов ли сте да бъдете по-настойчив, за да е, стане ясно, че програмата има нужда от по-голяма видимост и от повече средства. Наясно сме, че много хора, които кандидатстват по програмата, бивате отхвърлени. Вие говорихте за успеха, за някои проекти, но все по-голям е броя на отхвърлените проекти. И това в никакъв случай не говори добре за Европейския съюз. Хората остават с впечатлението, че всъщност той не се интересува от тях. И това абсолютно е в ущърп на изграждането на общата европейска идея. Още един въпрос имам. Естествено, проекти за сътрудничество, които са доста отдалечени и партньорите са доста отдалечени едни от други, не се разглеждат. Обикновено се финансират по близко намиращи се партньори. Но подобни проекти са по-трудни, тези, където партньорите са отдалечени. И възможно ли е да се намери система за покриване на разходите за пътуване, така че и е, страни, които се намират на по-отдалечено разстояние, да могат да си е, сътрудничат, да няма раздел... да се опитваме да покрием разделението изток-запад и север-юг. Нека да ви дадем възможност сега да отговорите на тези въпроси от тримата ни оратори и след това ще чуем нови изказващи се. Заповядайте, господин комисар. Да, очаквах подобни въпроси. Нека да започна с общия момент в е, вашите въпроси и това е бюджет, парите. Вие не сте единствените, които е, се оплакват от това, но нека да ви напомня нещо. Въпросът с парите е също така и във ваши ръце. Вие сте със законодател коментари без микрофон в залата. Та, нека така да се сдружим днес. Ще направя някои предложения, а вие ги подкрепете. За да покажем ясно, че можем да работим заедно. Както казах още в самото начало, изключително важно е да работим за разпространяване на информация за тези проекти. И хората понякога смятат, че работата на институциите не е чак толкова е, важна, но вие добре е, разбирате, че за да правиме стъпки напред и да отговаряме на реалните нужди на Европа днес, да се свързваме, както казах от началото, за, за да създаваме Европа, трябва да работим съвместно. Значи, възможностите, канала е тук в наши ръце. Трябва да се развива европейското самосъзнание. Трябва да започнем да изграждаме Европа от е, основното. Така е, необходими са средства. Е, мога да отговаря положително на въпросите ви. Ще подкрепям е, тази кауза, защото тя е, изповядва много близо нашата политическа философия за бъдещето на Европа. Сега, за административните тежести. Европейската комисия създаде точки за контакт на програмата Европа за граждани, като там се дава възможност на място да се разпространява практическа информация за изпълнението на проектите и възможностите за финансиране. И сега Що се отнася до изпълнителните агенции, които отговарят за изпълнение на програмата Европа за гражданите, тази агенция създаде модерна система за управление на а, отпуснатите средства. Тоест, ние правим усилия да упростим нещата. Може би е, да коментирате и за малките партньорства, малките проекти. Те са много важни. Не само водещите по-големите проекти. Благодаря. Давам думата сега на колегата Карлсон. Sorry. And then, uh, Honorable Maura. След това uh, колегата Маура. Аз абсолютно споделям диагностиката направена тук за проблемите, която направихте вие. И смятаме, че действително е добре да си помислим как можем да си сътрудничим парламента и комисията. Аз е, определено е, бих бил много щастлив да подкрепя едно подобно сътрудничество, ако излезем с... Ако вие предложите инициативи, които ние да можем да... зад които да застанем. Във всички случаи, бих искал да изразя и съгласието с казаното от колегите – Програмата Европа за гражданите е изключително важна и е, бюджета за следващия финансов период трябва да обслужва основните приоритети. Аз е, говорих с е, заинтересовани страни и разбрах, че има страни, които дори не са представили проекти за мен това е крайно странно. В Европа има сериозна рецесия, всеки усеща последиците от кризата и е много странно, че има страни членки, които не дават нито едно предложение за проект по тази програма. Не знам какво е обяснението. Интересно ми е да чуя мнението на господин комисаря. На какво отдавате вие този факт? И а, за да бъде успешна дадена програма, тя трябва да убеждава хората, че има смисъл да кандидатстват. Ако не го правят, няма да има никакъв резултат. Е, те вероятно смятат, че няма смисъл да правят усилия да кандидатстват, защото няма да получат нищо. Не, не, не си представям, че може да има друго обяснение, което е, всъщност доста се разминава с вашите уводни думи, ако обичате да коментирате. А също така, е, наистина съжалявам, че толкова много се орязва бюджета в момент, в който трябва да правим всичко възможно за създаване на инициативи за младеща. Та, господин комисар, с удоволствие ще ви подкрепим във всички проекти, които бихте ни предложили и искрено се надявам, че колегите ми смятат това. Колегата Глесъс. Искам да поздравя госпожа председателката, защото вие, госпожо председател, поканихте тук комисаря, който отговаря за всички тези толкова важни теми. Това е така и е факт. Въпросът, който се поставя е дали Европа за гражданите е програма, която следва да се обсъжда. Дали не си играем тук само с думите? Всъщност Европа принадлежи ли на гражданите си? Тя принадлежи на НАТО, според мен, и на всички е, търговски интереси, които в момента се е, зараждат и е, приготвят да действат. Европа не е автономна и не е независима. Е, по Европа на старогръцки е нещо прекрасно. Тя е обратното на циклопите. Думата циклопа ви е позната на всички. И тя се състои от две думи. Думата за кръг и думата за гледам. Тоест, циклопът гледа нещата само в едно измерение. А в а Европа е точно обратното. Думата отразява един много експектен, едно много аспектно понятие. Идеята за разширяване и идеята за гледище. Тоест, Европа означава разширен поглед, а циклоп едно ограничено гледище. И това е много а, важно и дебата в такъв смисъл а, има своето значение. Въпрос е кой взима решенията, какви са аргументите. Има много аргументи и не може другите да решават вместо нас. Ние трябва да сме тие, които да вземаме решения дали да участваме или не в определени политики. Ето това е което се случва. Ние нямаме независимост. И господин комисар, много се радвам, че вие сте тук. Вие се, освен това, се опитвате да представите е, гледищата на господин Юнкер и е, на е, американските е, палачи и е, лихвари. А що се отнася до миграцията, нека да ви кажа, че по старогръцки е, Зевс се квалифицира с прилагателното ксениус, т.е. благосклонен към чужденците. Той е посрещал с отворени обятия всички, които са идвали отдалеч и бега... всички, които като бегалци искат обежище. Но в момента мигра... мигранти търсят обежище в Европа хората умират, искат да останат в Европа, търсят убежище, а страните от севера е, имат отношение към мигрантите, идващи от юга, и то е крайно отрицателно. Но ние, южните страни, не можем да решим сами този проблем – ние следва да спазваме принципа на ЗЕВС, да посрещаме с отворени обятия и да защитаваме иммигрантите. И приключвам, госпожо председател. Трябва да се разрешат основните причини за проблема. Ако не беше конфликта заради петрола, нямаше да има иммигранти. И бившите европейски колонии, ако е, бъдат достатъчно независими, нямаше да има този проблем. Нека да си даваме ясна представа за причините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 Той дава много ясна представа как може да се изграждат програми от младите за младите. Това са студенти, които са активни, които искат да изграждат една обща Европа и бъдещето на Европа, нямам съмнение, принадлежи на младите. И за това тази програма Европа за гражданите би следвало да бъде много по-отворена за младите, за студентите. Готова съм да подкрепя и е, едни допълнителни предложения за тази програма, за това млади хора да имат възможност да участват в проекти, от които имат отношение към общия ни живот в Европа. Именно това следва да правим. Но, за съжаление, Точно тези програми не се подкрепят. Например, програмата Европейски парламент за младите. Надявам се, че ще можем да променим този факт. Благодаря ви за ангажираността. Джули Уорт, има думата. Uh, thank you very much. And, um... I endorse everything that uh, my colleagues... Благодаря. Аз подкрепям всичко, което колегите вече казаха. Много съм удовлетворена от вашата отзивчивост, господин комисар. Особено към една нова и много активно работеща комисия. Смея да твърдя това, макар и днес да не сме толкова много на брой присъстващи работи много активно. Бих искала да обърна вниманието ви по-конкретно на въпроса за децата. Аз съм с основател на групата, на интергрупата в парламента за правата на децата. Мнозина колеги тук говориха за гражданството, за това колко е важно да създаваме бъдещи граждани, да им осигуряваме пряко участие, доколкото е възможно в това, което вършим ние тук в парламента, понеже в края на краищата ние ковем тяхното бъдеще. Та, първо бих искал да чуя от вас дали то, този алианс, тази антанта, която бихте искали да сключите с нас като парламент, ще включва и подрастващите, и децата, и младежите. И аз бих искал да подкрепя нещо, да, да, да предложа нещо съвсем конкретно. Е, това лято ще участвам със свои сътрудници от, от парламента в една много интересна седмица за подрастващите. Е, последната седмица на месец юли в Швейцария. Не, че бихте могли да отделите от претоварения си график да присъствате, но вероятно бихте могли да отправите едно послание. И дори е, по някаква е, електронна връзка, по скайп или нещо такова, участниците в тази седмица в Швейцария биха могли да се обърнат пряко към вас, да разговарят с вас. И, и някои конкретни въпроси за правата на децата мигранти. Първо, по трети член от е, Конвенцията на ОНЕ за правата на детето гласи, че по всички въпроси и, де, и действия, засягащи децата, независимо дали са предприяти от държавни или частноправни е, социални институции, съдилища или законодателни органи, следва преди всичко да се вземат предвид интересите на детето. Което естествено въжи за всички деца мигранти, независимо от това дали техните родители имат статут на иммигранти или не и какъв е той. Така че комисията възнамерява ли, предприема ли вече някакви мерки, за да опази правата на децата в е, всяка област на своето действие. И още един въпрос за задържането на деца за което се знае, е, че влияе и то трайно, оказва трайно въздействие върху е, тяхното душевно здраве, върху, върху е, тяхното бъдеще, независимо колко дълго е било самото задържане. И отново, цитирайки конвенцията, която споменах, децата в никакъв случай не могат да бъдат задържани, независимо от статуса, от, от отношението към техните родители. И съответно, как смятате да, да приведете европейското законодателство, например директивата за, за връщане на, на иммигранти, в съответствие с тези международно правни положения? Това, което каза Джули, беше много важно. Искам да дам думата на Хелга Трупел, защото имаше конкретен въпрос и затова това ще дам думата на вас, господин комисар. Um, благодаря, защото един, един въпрос още, още остава за... Всъщност аз го зададох този въпрос за е, евентуална система за финансиране на разходите за път, пътните разходи. Значи, е, е, имаме много проекти, които са наблизо е, разбира се, тук в Европа става въпрос, но е, е, за да се прескочи границата, трябва да се пътува, което съответно повишава разходите за проекта. И има ли някаква система, която да финансира специално целево такива разходи за път по обмена? Не знам дали може във вашия отговор да включите и други въпроси, но е интересно дали равенството на участието между НПО, местните органи и училищата е гарантирано. Защото имам чувство, че училищата губят позициите си. Виждам градовете, виждам НПО, но много по-малко училищата. И дали това е проблем и, и дали не бихме могли да ги включим. Между другото, утре имаме среща с агенцията ЕК Екея или Ечея. Може би няма да може да получим отговори от вас, но от тях ще ги попитаме също. Може би евентуално да ни насочите като комисия, но е хубаво. Утре по-задълбочено ще говорим с тази агенция за прилагането на регламента. Благодаря. Let me start by the last question. <clears throat> I didn't answer before because I was asked. Um, аз не отговорих на въпроси, просто започвам от последния въпрос, защото ми се щеше да бъда по-добре информиран. Опасявам се, че нямам информация. Въпросът ви е малко технически така конкретен. Позволете ми да проверя и, и, и специално ще ви отправя отговор. Сега, уважаеми госпожи и господа, с голямо внимание изслушах вашите изказвания бе казано, че някои държави членки не внасят проекти. Бих искал да ви напомня, че качеството на един проект следва да бъде, да остане, то е и главният критерий за подбор. За периода 2007-2008 година пет страни Франция, Германия, Италия, Унгария и Полша бяха внесли 80% от общия брой молби за финансиране на проекти. През 2013 е, година техният относителен дял беше 54%. Значи, е, да, е, тъй като Франция, Германия и Полша внесоха по-малко проекти, но пък и Италия и най-вече Унгария внесоха значителен брой повече проекти. Унгария всъщност беше водеща за периода 13-14 по е, проекти за финансиране. Някои е, държави членки през последните 5 години е, са станали доста по-активни, в това число Словакия, Румъния и Словения. На север Естония, Латвия, Литва утрояват за споменатия период внесените молби. От Австрия обаче и от Великобритания имаме спарта. Някой би могъл да изведе някаква тенденция е, сред по-опитните би ги нарекал държави членки в посока от малки и повече на брой проекти към по-масштабни, по-трайни, по-структурирани проекти. Националните контактни пунктове следва да ни бъдат в помощ повече от, отколкото до сега, за да е, популяризират, да, да е, осведомяват за програмата. Аз се надявам всяка държава членка да посочи такъв свой контактен пункт. Националният контактен пункт също би могъл да съдейства на вносителите на малки проекти, така че те да се съобразят в максимална степен с изискванията за финансиране. Сега ще ми позволите няколко думи на гръцки язик в отговор на Манолис Глезос. Да моля да, да сложите слушалките. Скъпи Манолис. Макар и да не сме от едно и също поколение, е, ти, ти много добре знаеш, че за нас в Гърция е, е, ти си символ, ти си, ти си легенда. И когато винаги, когато говориш, ние много внимателно те слушаме. Но позволи ми да ти кажа, че не мога да приема някои от нещата, които ти твърдиш. А, аз съм от това поколение, което излезе на улицата и се бори за една нова Европа, за една федерална Европа. Когато бях студент, аз участвах в тази битка. И И бих искал да споделя с вас една случка лично с мен. Когато бях студент, билета за влак от източна до западна Европа беше към 150 долара. И аз пътувах, намерих си е, ефтини хотели къде да спя е, и успях от първа ръка да видя, що е то европейската мечта. Мечта на всички е, студенти в Гърция. И когато се върнах в Гърция, трябваше да поискам да ми издадат нов паспорт, тъй като бях го изразходвал по почти целия, знаете, на времето с печати за, за визи. Днес, разбира се, това не е необходимо. Навсякъде практически в Европа може да се пътува безпрепятствено. Младежите, европейските граждани се опознават взаимно все повече и повече и възприемат общо европейското ни наследство. Аз съм съгласен и с теб, че приоритетите са се променили, но лека по лека, ако щете твърде бавно, все пак напредваме крайната цел, така или иначе, трябва да бъде европейската интеграция, така че Европа наистина да е, се окаже на висотата на ролята си на световен лидер. Европа не би трябвало, разбира се, да се отчуждава от своите граждани. Но пък не мога да приема в никакъв случай онова, което твърдиш за, презите, за председателя на Европейската комисия Юнкер, който според мен е голям приятел на Гърция и това е, гръцките граждани вече ценят. През последно време е, господин Юнкер положи неимоверни усилия, за да е, се стигне до този е, достоен компромис. Според мен, е, господин Юнкер е от последните големи европейци, е, каквито твоето поколение е, познава от времето след, непосредствено след Втората световна война. Онези европейски държавници, които мечтаеха да изградят една такава сплотена Европа. И не само за нас, гърците, а и, а и за всички в Европа аз все така смятам, че ти, че ти би трябвало да бъдеш пример, но от друга страна всяко поколение избира своите герои. А, а, що се отнася до Съединените щати, нека погледнем иначе. Съединените щати са всъщност европейски покрайнини. Е, Съединените щати бяха изградени от европейски, иммигранти, в това число и гърци, е, разбира се. И Съединените щати дължат силата си на Европа. Не обратното, според мен. Но, разбира се, трябва да, да работим още и сплотено, за да постигнем напредък. Е, е, поне в областта, с която аз се занимавам е, за, за миграцията и миграцията, без да изпускаме от погледа си европейската мечта. Манолис, а, а ти, си ми, ти си ми скъп, но а, понякога а, твоя бунтарски дух а, а, взема, взема връх, опасявам се над онова, което е очевидно. Днес ние сме а, приятели с а, германците, с германския народ, който заслужава възхищението ни а, за а, начина а, по който а, гради живота си. Значи а, в Европа би трябвало да си подаваме ръка един на друг, водени от общата ни мечта, е, вместо да се сочим един друг е, с, с пръст. И разбира се, вашата парламентарна комисия е, би следвало да, да ни бъде съюзник в това отношение, понеже е, културата е, е основа на на сплотеността. Сега, децата, е, децата, независимо как, какъв им е статута, разбира се, са деца, това вече е в отговор на следващия е, въпрос. Изцяло споделям казаното от вас и аз ще присъствам. Било то лично или по, по интернет на седмицата за децата с цел да ви насърча да, да упорствате. Бъдещето на децата е бъдещето на, на човечеството, на един по-хуманен свят. И защитата на децата е сред моите приоритети. Преди 9 месеца, когато бях изслушван от комисията тук на парламента за правата и свободите в качеството си на кандидат-комисар, поех такъв ангажимент. И вече изпълнявам обещанието си. В а, програмата на Комисията за миграцията, ще видите. Е, особено внимание се отделя на, на децата сред мигрантите. Остава да се надяваме държавите членки да ни помогнат. Защо го казвам? Защото през последните дни се публикува не малко за ролята на комисията. Преди е, известно време е, ме критикуваха какво върши комисията. Манолис Глезос пита какво върши Европа. На такъв въпрос аз отговарям, а държавите членки какво вършат? Аз съм бил министър и всеки път, когато отивах в Брюксел в качеството си на министър, бях воден изключително от националния си интерес. Не от европейски. Сега съм на другия бряг на реката, но тази река не пресича граници. Тази река тече в една и съща страна. Така че аз добре знам е, какво могат и какво вършат държавите членки и съответно европейските институции, комисията, парламента и прочи. Подходите, разбира се, на различните европейски институции са различни, но ние трябва да теглим в една и съща посока. Да видя, записвах си нещо да не пропусна. Позволете ми също да подчертая, че още в, в, в встъпителните си думи казах, повечето програми включват, включват децата, но, но бих искал още да, да добавя най-общо. А, аз съм за участието на младеща, не, не, не, само, на, не само на най-малките, не, не само на е, непълнолетните, въобще на, на младото поколение да се включи. Вероятно, ние сме виновни до някъде. Но така или иначе, за съжаление, младежите са до някъде дистанцирани. Вероятно, предвид положението в Европа днес, знаете, безработицата, младежите, за разлика от предишните поколения, днешните младежи някак не вярват много в Европа. И позволете ми да ви напомня, че програмата Европа за гражданите е, е нещо изключително важно, за да, за да преодолеем тази отчужденост. Мисля, че нямам какво друго да кажа, освен ако нещо не съм пропуснал, но ето на, още съм тук. Е, ако желаете да ми напомните или ако имате някакви други въпроси.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 Искам да благодаря на комисаря Аврамополос за това, че веднага беше наше разположение. Надявам се го казвам от името на колегите. Благодаря за всичко, което той ни каза. Аз лично споделям този блян за Европа на различните поколения. Всички поколения мечтаят за различна Европа, но за това все още сме тук и е, да надявам този сън да не се превърне в кошмар, защото Европа след войната, след преследването, след нищетата, не може да бъде забравен този период в Европа и затова се връщам на исканията на колегите. Колегите ви е, събраха много въпроси, но е много важно също така тази програма е, е много силна. Затова трябва да работи тази програма. Ние сме силно ангажирани и сериозно гледаме, искаме много да предложим е, сред нашите приоритети, увеличаване на бюджета на Европа за гражданите, защото това трябва да бъде заделено в бюджета. Тази тема е в мандата на Европейската комисия. Това е една битка, която водите с съвета, с вашите колеги и се опитвате да намерите общи приоритети. И също така мисля, че от тази гледна точка ние Смятаме, че ще има други възможности, в които да си сътрудничим, защото е ясно, че Европа за гражданите защитава правата на гражданството, но говорим за социално гражданство, правно гражданство, образователно гражданство, споделяне на общи ценности, съвместен живот. Надявам се да има и други възможности да говорим с вас. А, ние сме на разположение винаги, като Комисия култура, образование и младите хора, благодаря ви още веднъж, благодаря на колегите за тяхното присъствие. Знам, че сега трябва да вървите и така до следващия път отново много ви благодаря. colleghi passerei ora al prossimo punto al punto И така, колеги, преминаваме на следващата точка от днешния ред. Е, общ бюджет на Европейския съюз, финансова година 16-та. Е, тук се говореше преди малко точно за това. Вероятно знаете, че започваме работата по бюджета сега и този бюджет бе представен от Европейската комисия на 27 май. Съвсем накратко. Знаете, е, че за 16-та година Вижте по култура ще приеме три позиции, т.е. имаме три стъпки. Едното ще бъде становище за бюджета, след това това ще бъде предадено на Комисията по бюджета, която ще води преговорите от името на Европейския парламент. На след тук ще бъде господин Фернандес, който е докладчик за бюджета на 16 година в парламента. Това ще бъде изключително важна среща за нас. Комисията по култура, колегата Здрай... Здроевски отговаря. Много ви благодаря за това, че поехте този доклад. Утре е първото от трите становища, които ще гласуваме в Комисията по култура е това, така че първата резолюция, тя ще бъде за мандат, за който да зададе на докладчика, който да води преговорите е, между институциите. Искам да ви припомня, че резолюцията ще бъде прията в пледарната зала през юли месец. Втората стъпка е когато в комисията през юли ще гласуваме по измененията които ще бъдат конкретни върху наблюденията, както и върху конкретните цифри. Днес, разбира се, имаме само проекта за бюджет, който излезе през май месец. Образование, култура и комуникация са нашите бюджетни пера измененията и крайният срок за измененията всъщност е 30 юни. Обикновено даваме хоризонтален мандат на докладчика за това, за да може, когато вече станат ясни контрапредложенията на съвета, да води преговори и с съвета. Не само на базата на предложенията на Европейската комисия. След това през септември е третата стъпка. Ще гласуваме по нашите идеи за окончателната резолюция за бюджета за 16-та година. Това ще се гласува през октомврийската сесия, като крайните срокове ще бъдат записани и там. Така че това е първата година, между другото искам да ви припомня, в която имаме плана за инвестиции Юнкер и ние трябва да поздравим колегите, които и всъщност цялата комисия по култура трябва да бъде поздравена, защото ние дадахме всички подкрепа на този фонд, защото включихме образованието, те го нямаше, но ние го включихме, включихме и художествените индустрии, творческите индустрии в нови регламент за фонда, но много трябва да внимаваме да бъдем на всички маси, където се обсъжда това, а, и всички тези въпроси, за да прокараме нашето мнение. Сега ще дам думата на колегата Здруевски и на всички колеги, които биха искали да се изкажат. Так, дякую бардзо. Chciałem бардзо сърдечни podziękować. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Позволете ми, прочим, още веднъж да ви благодаря, защото вие далеч улеснихте работата ми. Аз остава просто да потвърдя, че наистина работим с три документа. Първият ще обсъдим днес, а ще гласуваме утре. Внесени са доста изменения и възниква известен проблем с сроковете. А Третият документ, е резолюцията, е, е, ще се ще засяга 2016 година. Та, по отношение на сроковете, да ви напомня, както нашата председателка любезно припомни, имаме до 30 юни, а на 14 юли ще гласува пленарната зала – това е твърдо. Този, този график не може да бъде нарушен, а становището на нашата комисия е, все още е, е в процес на изработване, т.е. Е, е графика е плаващ. Благодаря ви за съдействието. 13 тридесетина са само, са само измененията. Успяхме да изработим компромиси по тях и вносителите на измененията с голяма готовност се включиха в този процес на търсене на компромис. Благодаря на колегата Тупол и на, на, на други. Госпожа Сойдрова, по три е, неща сме съгласни. Първо, програмата е Разъм Плюс. Тя трябва да бъде подкрепена, да я отстояваме. Нямаме разногласия в това отношение. Е, същото въжи и за програмата Creative Europe, Творческа Европа. И нали, нямаме разногласия там, както прочим и по, и по съдържанието, и по, и по някои количествени параметри. Финансирането малко нараства за 2016 година в сравнение с сегашната финансова година. Очевидно има защо да бъдем доволни. Европейската комисия обаче не не конкретизира сумите и е, тяхното разпределение. Аз естествено ще ви е, представя информацията за това, когато тя стигне до мен. Сега, що се отнася до е, измененията по бюджета 2016 година, ние имаме своите приоритети. Първо, както казах, Еразъм Плюс, Творческа Европа, тези програми трябва да бъдат финансово обезпечени, но не по-малко важно е графика за освояването на средствата да бъде такъв, че наистина да, да се освои всичко. Онова, което трябва да се подобри е политиката на разпространяване на информация е, от страна на Европа, както по отношение на държавите членки, така и по отношение на някои трети страни, в които се осъществяват е, културни проекти като например проекта Унант Плюс. Общо е мнението, че трябва да се подкрепя мобилността, свободата на движение на младежите и особено на младите творци по линия на различни културни проекти. Ние също сме за оказването на подкрепа на малки проекти, тъй като те именно олицетворяват културното многообразие на Европа. Значи трябва да се преразгледа финансирането на малките инфраструктурни проекти. А сега, що се отнася до сроковете? Малко ни е времето да обсъждаме самите суми на финансирането. Това е наистина проблемът. Ще трябва и в събота и в неделя да работим, за да се справим с срок. Моите опасения са свързани с това, че Вотът на 14 юли ще бъде произведен преди цялата оценка, подготвителна работа, която трябва да извърши комисията по, по оценка на въздействието. Това е проблемно, пък може да се окаже и, и предимство, защото фактически ние за свота си ще предрешим решение на комисията. Много подготвителна работа вече се върши, Първо по цифровизация и популяризация на е, европейската кинематография. На второ място младежки контакти, особено в граничните райони. И на трето място здравословния начин на живот. Компромисът ще се търси по предложенията между политическите групи, за да се избегне отдаването на превес на, на, на някои теми, на някои направления в сравнение с всички останали. Тези проекти са все свързани с по-малки, не толкова скъпоструващи проекти, които обаче имат много голямо значение за връзката между Съюза, между институциите на Съюза и неговите граждани. С това бих искал да приключа, госпожо председател, съвсем накратко. Аз ви благодаря, благодаря още веднъж на колегите за съдействието, за работата по измененията. Благодаря на колегата Древски за неговата работа. Благодаря също така, че обеща да обърне много внимание в тези текстове поради крайните срокове, но и като се има предвид преминаването към оценката на комисията. Да, Ремо да интервенире. За да можем а, да подадем по-голяма информация. Също така, приоритетите са общи за всички, според мен. Сега първо давам думата на колегата Моргано който е докладчик Сянка. Аз ще дам първо думата на докладчите в Сянка, координаторите явно ги няма. Благодаря, госпожо председател. Аз съм напълно съгласен с това, което току-що каза докладчика. Искам да му благодаря за акуратния му анализ. Разбира се, всички знаем какви са трудностите, в които се намираме поради е, много сложните последствия от економическата криза и като че ли, може би, трудно излизаме от нея в момента, но знаем все пак, че положителните резултати се трудно се възприемат от европейските граждани. Имайки предвид всичко това, защо го казвам? Защо? За да имаме отново растеж и заетост и да имаме програми, програми които са важни за нашата комисия, е важно да а, поставим една обща цел, която се спомена докладчика, но тя е обща за всички. Тя е всичките тези бюджетни кредити а, за бюджета 2015 година да бъдат наистина факт за Еразъм Плюс, е, Творческа Европа и Европа за гражданите. Както знаем в проекта за бюджет, представен от Европейската комисия, както бе казано, Комисията по култура отговаря за 85 бюджетни реда, които в голямата си част са сложени в 15 глава обучение, образование, култура и 16, та която е комуникация. И вие подчертахте там едни неща, с които съм съгласен. Голямата част от разходите се концентрират в три програми в многогодишния план за инвестиции. Това са важни програми и те са много видими, много популярни за европейските граждани и чисто политически за това те са много важни в процеса за вземане на решение, който започва сега и ще свърши, когато се приема бюджет за 16-та година. Казвам всичко това, защото тук има интервенции които отиват пряко у хората при организациите и така те ще усетят е, силата на Европейски съюз. А, така, както каза и колегата Здроевски, що се отнася до мандата за триалога, който ще се гласува утре, трябва много внимателно да следим проблема за липсващите плащания. Вече сме си го казвали, но това е много деликатен въпрос. Защо го казвам? защото предвижданията за плащани в този проект на бюджета и в следващите проекто бюджети, и това го казвам а, много твърдо, а, не трябва да отиват а, само за програмите за 2016 година, а и за разплащания, които дължим от предишни години. Много трябва да се внимава тук, за да има ефикасно покритие на тези плащания, а не само частично покритие и цифрите, които след това се влезат от година година, от 15 за 16, та да не доведат до това, че да има изоставане и парите за 16 та година да са факт, но те да отидат за плащане на програмите от 15 та година. Това ще бъде огромна щета не само за гражданите и семействата, които участват, но предполагам и за самия имидж на Европейския съюз. Сега като гледам цифрите в бюджета, искам да подчертая две неща, поне от това, което успях да разбера на базата на документацията, с която разполагаме по-настоящем. Има увеличаване на оперативните разходи над 5%. Ще видим точно колко ще бъде като проценти. Също така, нещо интересно, увеличаването времето с 120 милиона евро на Еразъм Плюс. Има също едно увеличаване на плащанията с над 500 милиона евро. Тук трябва да разберем кои са тези плащания, защото това е бюджетен въпрос. Трябва да направим тази дискусия, защото това е сериозен въпрос. Чухме за онази част, която ви интересуваше, но е важно да видим и това, което ще видим после, да върви в същата посока. За творческа Европа увеличаването е с 15 милиона евро а, по поети задължения и 50 заплащания Европа за гражданите, поемати задължения за 1 милион и увеличаване на плащанията около 7 милиона. Съм съгласен, казах го по-рано, но цифрата, която се запише в бюджета за тези проекти, трябва всъщност да покаже колко е важно, чисто политически и бюджетно, какви са тези проекти, които представям. И като гледаме цифрите, трябва да ви кажа, че ме налазват съмнения, имайки предвид общата картина. Също така знаем, че гледайки напред, имаме и пилотни проекти. Това е изключително важно. 25 такива проекти пилотни имаме. Трябва да видим как ще подходим към тези проекти, имайки предвид елементите, свързани с качеството. И тук има един критерий. Може би такъв трябва да бъде. Не знам дали ще е възможно. Тези 8 подготвителни действия а, и накрая Сега, това е първа дискусия в този парламент, но е много важно в комисията култура, по култура да се стигне до обща позиция в смисъл, че всички да подкрепим програмите и действията, които са под наша компетентност, защото те са важни не само за нас, но и за нашите граждани. И това ми се струва днес един елемент, който трябва да бъде подчертан чисто политически, да бъде подкрепен. Благодаря. Fare poi delle individuare possibilmente delle priorità, così come condivido аз съм напълно съгласна с вас. Съгласна съм и за бюджетните кредити за плащания. Да, много влачим едни плащания от 3 години а, и няма актуализацията. Нито тази, нито предишните години. Колегата Трупел. Yes, I only wanted to mention some... Иска, няколко неща, само културната, творческата е, е, промишленост, индустрия трябва да има стратегическо е, място в финансовата рамка на инвестиционния план за Европа и трябва да отстояваме това положение, понеже другите комисии някак си пренебрегват потребността от влагане на средства в културата. Освен това, въпроса за устойчивото финансиране на Евронет. Мисля, че така надпартийно вече сме стигнали до съгласие, че в полза на това. И още нещо, понеже тук току-що говорихме с комисаря, за Еразъм Плюс и за е, културната програма е необходимо да акцентираме върху финансирането на малките проекти това число и е, от фондовете за регионално развитие. Понеже знаете, комисията по чисто административни причини за, за удобство предпочита по-масштабните, по-крупните проекти. Обаче според нас, за да бъдат обхванати повече хора и все повече хора, трябва да се насърчават малките проекти и ние трябва да го подчертаем това категорично. Да, напълно съм съгласна, че трябва да се правят малки проекти, обаче в мрежа, защото мрежата обикновено е най-доброто решение, защото в същото време оказват голямо въздействие но и в регламент е записано това. Европа за гражданите също ясно се записва, че въздействието може да бъде голямо, само дори да е направено от малки проекти, но те трябва да са в мрежа. Това не винаги се спазва и затова държа да се подчертая. Има ли други колеги, които искат да се изкажат или приключваме дискусията до тук? И колега Здроевски? Не. Първо ще дам думата на Европейската комисия. Иска ли някой да се изкаже или може би все още водите диалози, обсъждате? Предполагам, че знаете, че ние внимателно ще следим и много ще защитаваме бюджета за младите хора, културата и образованието. Надявам се да ни чуете. И ако има някой от вас, който иска да каже нещо сега, което да бъде полезно за нашия дебат и за колегата Здроевски. Че е реал, Ще ни бъде много приятно, ако кажете нещо иначе. Не. Грация. <laughs> Okay. Um... Merci beaucoup, Madame la Présidente. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожи и господа депутати. Отбелязахме е, различните изказвания. Смятам, че бюджета в сегашния си, проектът бюджета в сегашния си вид е, е, се съобразява с финансовия период, с многогодишната финансова рамка. Имаме нарастване, знаете, за творческа Европа, по платежните <clears throat> кредити също за да, за да наистина да наваксаме малко от, от изоставането, което се очертава до сега по, по програмите, а в същото време да има и средства за финансиране на новите проекти през 2016 година. Освен това, друго, друго едно нещо, има, има известно противоречие, що се отнася до мащабите, до размерите на проектите. Да, трябва да се финансират по-малките проекти, но, но пък знаете, от чисто административна гледна точка по-лесно е да се управляват по-масштабните проекти. На практика обаче именно малките, по малките проекти е, парите стигат до обикновените граждани, до, по, по места. Така че е, е, тази дилема я имаме предвид във всеки случай. Благодаря ви. Искам да ви припомня, че от 16-та година всъщност започва дейността си и новия гаранционен фонд за кредитите е, за творческа Европа. Мисля, че преди изтичането на тази година ние ще се обърнем към Европейската комисия, за да видим как се подготвя е, за това. Много ви благодаря за вниманието. В този момент е, да давам думата на колегата Здоревски, ако иска случайно нещо да каже, като малка реплика, защото след 10 на минути идва е, господин Фернандес от Комисията по бюджет, за да говори с нас. Не, не искате чудесно. Значи за 5 минути пауза и изчакваме колегата Фернандес. Ah, allora we, we, we continue uh, waiting for maybe for what break of 10 minutes. Something. Добре. Пауза от 6-7 минути. За да дойде господин Фернандес за бюджета. Свърших малко по-рано и после отново ще работим с него. Така ли е да го направим? Нямаме нужда. Не, сега не може нова точка, така ще го направим. Айде, добре, 5 минути. Интерромпе, интервало, Не, колегата Фернандес е, закъснява, извинете.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

колеги, arrivando. Е, пристига колегата, господин Фернандес. He is here. Merci de votre présence, eh, Honorable Fernandez. Noi abbiamo... Господин Фернандес, благодаря, че сте тук. Е, и слушахме колегата Здроевски, който е тук и който е наш докладчик е, за бюджета. Е, ще има пряка връзка с неговата работа сега, явно. Обсъдихме приоритетите за бюджета през 16-та година. Знаем, че вие работите по този път между, от, от комисия на комисия. Мисля, че сте около 10-та комисия, през която минавате. Така че най-вероятно вече знаете какви са общите приоритети, стратегическите приоритети на комисиите на парламента. Ние смятаме, че темите, програмите, свързани с образованието, уменията, културната индустрия, историческото наследство, политиката за младеща и разбира се политиката за гражданството, заедно с аудиовизуалната система и спорта, които са сред нашите компетентности, за нас стават все по-важни за Европа, за една Европа, която иска да расте, която иска да приобщава и която иска да бъде устойчива и по-интелигентна. И сега, в този момент, веднага ще ви дам думата, след това ще дам думата на колегата Здруевски, и след това колегите, които искат да вземат думата, защото мисля, че е много интересно. Вие да дадете общата гледна точка по бюджета, дали се повдигнат някои въпроси, въпросите за плащанията, понеже като парламент ние много се борихме за това, за да няма връщане назад, да има гарантирани суми, въпроса за приоритетите, разбира се, и да разберем по-добре как бюджета за 16 та година може да включи включи в себе си плана за инвестиции на Юнкер и да активира една синергия, която за нас е много важна. Давам ви думата. Благодаря, извинете ме. Е, аз закъснях, защото закъсня комисията ЕКОН и трябваше да е, исках да задам един въпрос на Марио Драги и трябваше да изчакам ръда си. По тази причина закъснях заради което моля да ме извините. Искам също така и да ви благодаря. Идвам тук с информация, но и също да ви слушам, да си отбележа и какви са вашите мисли и безпокойства. През март представихме основните приоритети за духа на предприемачество, малки и средни предприятия, е, така трите е предприемачество и другите съображения, е, външните измерения с миграцията и така нататък. Е, по принцип, важното е да си спазваме ангажиментите и компромисите. Затова и при плащанията имахме споразумение да се намалят плащанията до максимум 2 милиарда през 2016 и е, проблема сега трябва да бъде окончателно решен. Плащанията в края на кращата са логическа последица от поетите ангажименти и ние трябва да ги спазим. Освен това, в успяхме с плана Юнкер и фонда за стратегическите инвестиции е, не използвания марш да може да бъде използван. И от 2016 година това може да се случи. Именно това е елемента на гъвкавост. Други възможности за гъвкавост е самия инструмент за гъвкавост. И трябва винаги да припомняме на съвета, че е, многогодишната финансова рамка 14-20 година бе приета, защото имаше възможност да се използват тези маржове. И трябва винаги напомняме за това. Не трябва да забравяме също така и наличните инструменти, включително инструмента за гъвкавост. Какъв е графикът? Ще приемем в комисията на 23 юни доклада за мандат за триалог и след това в е, пленарна зала в юли ще е, приемем този мандат през е, септември е, е срока за измененията от парламентарната комисия, също от политическите групи 10 септември, после през октомври ще се приеме резолюцията после ще се приеме проект до бюджета, ще се гласува е, резолюцията на 28 септември в пленарна зала и 19 ноември е, помирителен комитет. Мога да кажа, че като цяло сме удовлетворени и смятам, че и Комисията по култура също трябва да бъде доволна. Програмата е Разъм Плюс, там в проекто бюджета се предвижда увеличение на поетите ангажименти 7,4 спрямо 2015, а заплащанията 30,1% спрямо 2015. Тоест, е, над 75% от плащанията са за ангажименти за 2016, само 25 са за неплатените изостанали суми. Е, така да кажа. По, четвърта, е, по трета функция там няма маржове ще се наложи да използваме инструмента за гъвкавост. 124 е, милиона евро е инструмента за гъвкавост е, за тази цел. Имаме там марш, трябва да видим колко. Е, програмите като е, Творческа Европа. Там има увеличение на ангажиментите с 8%, плащанията 18,7%. Европа за гражданите също увеличение 4,5% и плащанията 29,9% дейностите за е, комуникации, също има увеличение там. Това са е, най-важните данни, е, според мен. Сега въпроса за проектните проекти и подготвителните дейности. Там нямаме марш, но във всички случаи можем да използваме и инструмента за гъвкавост и за тази цел, защото според нас е, проектните пилоти и подготвителните дейности са много пилотните проекти, извинете, са много важни. И нашата е, цел е, е да, е, така както направихме, да изтеглиме по-напред плащанията по инициативите за младеща през 2015 по тази причина 2016 нямаме неплатени ангажименти, а програмата искаме да продължи. Много колеги не си дават сметка, че всъщност през 2016 няма поети задължения за инициативата Младежка заетост. Защо? Защото ги изтеглихме по-напред. 2014-2015 е, тези е, милиони, които бяха предвидени. И сега вече имаме мандат за тиреолог. Е, ще имаме приоритет, няма да е лесно основният ни приоритет за заетостта. Ние искаме да има гъвкавост там, защото, примерно, да може неизползваните суми да бъдат вкарани в маржа за тази цел и съответно да може да се поемат ангажименти през 2016. Тук има един парадокс, безработицата е много голяма, особено сред младите, има и много средства, които държавите членки не използват. За това трябва и да помислим защо се получава така. Дали трябва да променим нещо, евентуално правилата. Да, те сигурно трябва да се сменят, но това си остава приоритет, аз поне така смятам Смятам, че и парламента е на това мнение. Това са набързо е, данните, които можех да ви представя. Отново извинения от моя страна. Е, нека да чуя сега какво ви безпокои, какво искате да критикувате, какви са приоритетите ви, така че да постигнем един максимално благоприятен бюджет. Ето, затова съм тук. Е, затова и посещавам всички комисии. Информатива. Много ви благодаря за първата информация. Сега давам колега, думата на колегата Здроевски, защото той отговаря за бюджета, след това на всички, които я искат. Искам само да ви припомня, че нашата комисия много се бори заедно с Европейския парламент, за да има значително увеличаване за периода 14-20 година с наистина голяма промяна за Еразъм Плюс и Творческа Европа. Не искаме да губим тези увеличения, за нас те са пряко свързани с предвижданията по програмата. Говорихме с комисаря. 14% има урязване начално, така че паднахме под линията. Затова искаме да има преосмисляне на този бюджет. Участваме активно с, в този диалог. Образователната част, която също е в гаранцията за младите хора. Имате думата. Пани Преводничонца. Е... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, нека първо да кажа следното като цяло, цялото финансиране за културата на европейско ниво е съвсем не голямо. И най-лесното е да се каже, ами да си дадем средствата, които имаше и преди Комисията по култура, защото те така или иначе не са кой знае колко. Защо казвам това? Защото е, всяка година е, за пазара за земеделски продукти примерно се дават средства много повече, отколкото за култура и образование взети заедно. Затова смятам, че всеки е, трябва да се опитва да се бори за повече пари за културата. Това е изключително важно. И сега, в подробности. Първо, приветстваме факта, че Еразъм Плюс получава повече пари. Всеки е, твърди, че програмата е изключително важна, изключително ценна. Затова и искахме да има е, равновесие. Не можеше поетите ангажименти да изядат парите, които получаваме в повече. Програмата Активна Европа също не е добре финансирана. Държим много и на програмата Евронет Плюс. Какво се случи с нея? Тя трябваше да има 3 години, гаранции, че ще продължи 3 години, но процесът е, сега е прекратен. Сега ни се обещават 5 милиона евро – но това е, е по минимум 1 милион по-малко от първоначалните обещания. Също така, сроковете. Там има проблеми и е, щом ние имаме проблеми с сроковете, вие, господин Фернандер, ще имате още по-големи проблеми с тях. Понякога процедурите са твърде кратки, понякога протичат едновременно, така че времето за действие е много ограничено. Това се отнася и за пилотните проекти. Ние гласуваме, после гласува Европейската комисия и се надяваме, че ще отчетете нашата позиция защото за момента като че ли нещата се случват точно обратното. Финансирането на подготвителните дейности и пилотните проекти, още нещо. Средствата от маржа ли се взема? Този марж ще се коригира ли в бъдеще? Какви, за какви средства става дума? Какво ще даде по комисията? защото знаете, че има сериозни затруднения и секретарята ми дава данни, че пилотните проекти всъщност няма да получат повече средства. Това така ли е? Може ли да ми отговорите? Или други желащи? Колегата Ферай, после Трупел и Моргано.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 Напоследък установяваме, че голяма част от бюджета отива за подобни водещи програми, а нашата парламентарна комисия винаги е твърдяла, че е по-добре част от средствата да отиват за по-малки проекти. Така че не само пете или шест най-големи консорциума да имат възможност да работят по европейските програми, а да има възможност малки партньорства да осъществяват сътрудничество и да влизат в мрежи и връзка помежду си. Това трябва да се отрази и в бюджета и съответно да се застъпи в разясненията. Еразмус Еразъм Плюс има стабилно финансиране, но се преразглежда всяка година. Сега е много важно да създадем възможности за създаване и разширяване на мрежи и с радиовръзка. За подобни мрежи е необходимо да има финансиране. Надяваме се, че ще можем да направим тези програми много по-устойчиви във времето, а не да ги финансираме само от година на година. После програмата, плана за инвестиции на Юнкер – програмите за образование и за култура следва да са много основна част от е, тази инициатива и ако говорим за устойчиви, дългосрочно устойчиви инвестиции, не трябва да забравяме и инвестициите в култура и е, образование, защото те създават и економически растеж, и подобрен економически потенциал в много области – Нищо не е по-продуктивно от инвестициите в образованието, защото именно по тази начин се създава и економически растеж, заедно с съответните предпоставки за него. За това предлагаме и някои изменения към текста и настояваме пред вас да не, го, да не ги подминавате – защото за нас е изключително важно да се развива и подобрява от тук нататък сектора за образованието в Европа. Благодаря за изказването. Искам да подкрепя идеята, че междукултурният диалог и обмен е от ключово значение за развитието на Европейския съюз, защото ако хората нямат възможност да се свързват помежду си, те не могат да разберат и гледната точка на, и менталитета на другите. Така че ролята на нашата комисия е именно да настоява за подобен подход, включително и пред Комисията по бюджета. Подкрепям коментарите тук за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Там културата и образованието трябва да получат голям акцент, защото те са от важно значение за бъдещото развитие. Еразъм Плюс е засилен с 40% в новогодишната финансова рамка, но трябва да видим къде е успеха и да помислиме, като имаме предвид какви са нуждите, едва ли финансирането ще е достатъчно. Така че, ако има възможност да се прехвърлят средства от бюджета в нашите области, това трябва да бъде направено. После, програмата Европа за гражданите. Вие споменахте, че там ще има известно увеличение, но аз не смятам, че това е достатъчно. Когато разговаряхме с господин комисарът, стана съвсем ясно, че се отхвърлят много проекти. И това в никакъв случай не е положителна реклама за Европейския съюз, защото мнозина биха искали да имат отношение към подобни проекти. Е, така че до година и следващите години трябва да има и повече бюджет е, за програмата Европа за гражданите и не само увеличение от 1-2%. Е, също така и Евронет Плюс програмата. Ако искаме тя да бъде реално подновена, трябва да има и много съществено финансиране, защото подобен вид комуникации с радиомрежи могат да стигнат до много граждани, да държиме хората в връзка помежду си и осведомени за европейските дела. Колегата Моргано. Благодаря, че сте тук. Изключително важна е тази тема. Важно е да се направят някои бележки по тази тема също така. Искам да подчертая два момента във връзка с казаното. Първото е връзката между увеличаването на задълженията за отделните пера които са свързани с контекста на културата и увеличаването на плащанията. Няма да навлизам в цифрите, вие ги познавате добре. Втория въпрос, който ми струва много важен, е използването на авансите, т.е. предишните управления, но ние държим на стабилизирането, защото програмирането се прави, когато има възможност да има някаква сигурност, която да гледа напред. Защо казвам всичко това? Защото наистина вярвам, че ако мярката за релевантност на една сфера, в която финансира Европейския съюз, се дава от бюджетните кредити. Ако се гледат бюджетните кредити за култура, не може да не се заключи, че тя се смята маргинализирана. А културата трябва да преодолее онова разстояние, което съществува между възприятието на гражданите днес, свързани с Европейския съюз и онова, което би трябвало да се приложи. Така че е, трябва да кажа, че това не е една а, наша позиция като Комисията културата си защитаваме територията. Не, трябва да се излезе от този омагиосен кръг това го казвам и във връзка с един друг аспект, който е много важен, който вие подчертахте, с който съм съгласен. Да, вярно е, че даваме приоритет на темата за заетостта. Разбира се, че трябва да е така, но и културата. Културата може да даде отговор, значителен отговор на проблемите на заетостта. И накрая, без да говоря дълго, вие споменахте нещо, което смятам се изключително важно, свързано с пилотните проекти. Смятам, че вие казахте, че те са важни и ние споделяме вашето мнение. Проблемът е обаче, че имайки предвид ситуацията, ние се притесняваме за това има, ще има ли пари или няма да има. Също така, подготвителните дейности. А, струва ми се, че тези въпроси са свързани. Благодаря, благодаря, колеги. Аз искам да допълня нещо към това, което бе казано вече. Което се казва култура, разбирам, че хората разбират нещо по-общо. А, не те видях, заповядай. Е, la колега... Е, Дам думата на колегата Камеревер. Ja, vielen herzlichen Dank. Е, ich kann auch alles das unter... Благодаря. Абсолютно се присъединявам към становищата на колегите. И искам още два момента да коментирам. Има хора, които са много по-запознати с по подробностите по бюджета, но както казаха колегите тук, е изключително важно тези три програми, с които се занимаваме, да бъдат съответно финансирани. Т.е. не може да има каквото и да било намаляване на средствата средносрочно. Имаме нужда от всяко евро, за което сме се договорили. Тези програми имат своето значение. Може да има и други, които са важни, но и нашите са достатъчно важни и ние няма да приемем който и да било да отнема от средствата за тях. А в бъдеще трябва да внимаваме и да не се получава тази пропаст между поети е, ангажименти и плащанията сега за Erasmus+, плюс, за Erasmus плюс имам предвид най-вече. Еразъм и Еразъм плюс, особено програмата Еразъм, ще остане без средства. Трябва да се платят а, парите на студентите, които ще пътуват е, тази година. Това трябва да стане до юли. И е, тук е, се поставя въпрос и за нашия авторитет. Ако хората не получат парите, на кои, които им е било обещано, това определено ще се отрази на начина по който те възприемат Европа. Така че трябва да направим така, че да няма огромна разлика между е, поетите ангажименти и извършените плащани. Също е, Евронет Плюс, какво да правим с е, Euronews? това е проблем. Проблема е не само за съдържанието на програмата, но и за много други неща. Тук, може би, е областта, където бихме били склонни да отстъпим. Има достатъчно частно финансиране в Евронюс и не знам дали е, следва ние да продължим с е, финансирането от наша страна в стъпента, в която го правим до сега. Защото в края на кращата те не са и чак толкова независими. Uh, uh, Следващият оратор, благодаря. Ще започна отново е, с, подкрепа за думите на Петра за Евронет и Euronews. Ние не сме за това да искаме повече пари, 25 е, милиона за е, Euronews е субсидия, с която до голяма степен не сме съгласни. Комисията е, и трябваше 8 месеца да ни даде отговор на нашия парламентарен въпрос, което е много повече от нормалното. И едва когато аз извадих въпроса в пресата, получих отговор. Сега, за съжаление, получих отговор в деня, в който всъщност казах на пресата, че не съм получила отговор. Смятам, че трябва да си спазваме също така ангажиментите. Това е особено важно за Юронет. Но не, не твърдя, че трябва да субсидираме медиите, но когато го правим, трябва да го правим за независими организации, не Euronews. Разбира се, добре е да има повече е, ангажименти на страна на ниво Европейски съюз за гражданите, но може да се търси добавена стелност и за други програми, примерно Еразъм Плюс. Е, програмата за европейско гражданство, там също имаме безпокойства. Чухме от е, комисията днес, че това може да се окаже и сериозно съображение в аргументите на тези, които искат е, Обединеното кралство да излезе от Европейския съюз. Та, бюджетната дисциплина е изключително важна за Обединеното кралство, е, за тези, които е, защитават каузата, то да остане в Европейския съюз. Но определено трябва да подчертаем, че е необходимо да се подкрепя а, е, фи, а, е, с финансиране тези области, които създават реално добавена стоеност. Искам да ви припомня, че вашата държава е една от държавите, която отиват много средства по Еразъм Плюс. Така че мисля, че имате голямата квота за финансирането. Явно има голямо търсене. Колегата иска да каже нещо. Искам да изясня нещо, да няма недоразумение. Не става дума за повече пари за Евронюс, Юронюс, а устойчиво финансиране на мрежата Юронет плюс, Евронет плюс. Нека да няма недоразумение. Евронет Плюс всъщност обединява много малки местни радиопрограми, които не могат да излизат сами с европредавания. Заимстват такива от един произвеждаш ги. А доколкото ние се интересуваме да има разпространение на европейски програми, ние можем да го правим през Евронет Плюс. А за Euronews съм доста склонна да се съглася с вас, че е, там след като има големи инвеститори, не е необходимо ние да внасяме средства. Така че сме готови да се съгласим там да заорежат парите, ако ще се подкрепи програмата Евронет Плюс. Трябва добре да огледаме какво се случва с Euronews е, по отношение на Украина и частните инвеститори, които са се включили там. Трябва добре да видим какво се случва и да помислим дали е, е в интерес на Европейския съюз да я подкрепя, но Евронет Плюс е мрежа на радиопредавания е, и трябва да ги подкрепим. Евронет, да, съгласна съм за разликата. Евронет е една мрежа, която благодарение на ресурсите, които обаче не са много, дава възможност да е по-голямо отваряне на информацията на Европа, радио, независими радиа, национални, съвсем различно нещо Евронюс. Мисля обаче, че това е много деликатна тема и мисля, че Комисията по култура трябва малко да влезе в подробности. Ще говоря с координаторите днес, но мисля, че трябва да предвидим по-нататъчен анализ за Европеана, Евронюс и Евронюс, защото това е цяла система за комуникация, върху която трябва да поговорим, тъй като съществуват проблеми. Сега най-вероятно сте разбрали, че е много интересно това. Имаме отделни точки, отделни. Културата не е нещо общо. Имаме художествено-творческа индустрия, 60% от бюджета на БВП. Ама това не се знае много. Но индустрията има много силен индустри... и, извинете, интелектуален капацитет, огромен процент от економиката, така че културата е включена. Това също се отнася за а, културното, историческо наследство, цифровизацията на това наследство. Тази тема трябва да бъде в центъра и да се дават пари за Еразъм. Гаранцията за младите от тези програми, Еразъм Плюс, Творческа Европа, не трябва да връщат нито едно евро, да се разходват добре и всичките евра. Това означава, че имаме нужда от огромен отговор и голямо търсене. Много по-голямо търсене, отколкото Европа може да даде. Така че трябва да отговорим на исканията на хората. Хората са главните действащи лица. Благодаря ви за вниманието. Ако искате заключителни бележки. Благодаря. Благодаря на всички ви. Мога да ви уверя, че в мое лице имате един съюзник, амбициозен, но и реалистично настроен. Така подходихме по отношение на Европейския фонд за стратегически инвестиции. И в началото е, всички казваха, че е невъзможно да се намалят е, средствата, които се прехвърлят от е, Connecting Europe и, и от други. Намалихме обаче сумите, които ще се иземват от програми за Европейския инвестиционен фонд с 1 милиард и това ще се види в бюджета за 2016 година. Ние ще се опитаме фактически да върнем тези пари, които са взети от съществуващи програми обратно. Бюджетът на Европейския съюз върли за близо на 1% от брутния национален доход е, някъде 147 милиарда евро. Но само 6% от него отиват за административни разходи от което означава, че 94% от европейския бюджет отиват за инвестиции. От което следва, че аз не познавам е, страна, колкото е да е проевропейски или антиевропейски или скептично настроена, в която собствената издръжка на собствената и администрация да възлиза на 6% от националния бюджет. И тези данни са красноречиво доказателство за значимостта, за така наречената добавена стойност на европейския бюджет. И ако вземем политиката за младеща, за, за културата, дори в областта на образованието, макар и това да са национални прерогативи на всяка от държавите членки, европейският бюджет дава повече по тези направления в определени държави членки, отколкото те самите отделят за тези направления в националните си бюджети. Сега имаме, има, има лимити, има, има, има бюджетни лимити. Комисията излиза с предложение, с нейния проект. бюджет. Ще видим как ще го прочете съветът, този проекто бюджет. Ще видим и как ще се умеем да съчетаем амбициозността, която аз отстоявам, с реализма. Е, нещата започват, разбира се, от финансовия е, регламент. Нали? Е, и там имаме 140-150 140 милиона. Обаче по третата статия фактически имаме проблем, че нямаме резерв за пилотни проекти за подготвителна работа. Какъв е мандата за, за триалога, който се предлага по-настоящем? Ще се възползваме от бюджетната гъвкавост, за да увеличим резерва и да изхарчим това увеличение за подготвителни дейности и пилотни проекти. Иначе казано, така, по третата статия, както по първата, по първата А има, по третата статия да има заделени средства за пилотни проекти и подготвителни работи. Може чрез инструментите за гъвкавост да стане това. Трябва да припомним, че е, е, Еразъм плюс нарасна е, с е, 40% е, от 2011 година насам. Освен това, има нарастване и по линия на ангажиментите. 15-16 милиона през 2015 година, нали, което има своето въздействие върху плащанията. Нали. Трябва да има достатъчно ангажирани средства, за да се е, изпълнят плащанията. Мисля, че отговорих на този ваш въпрос за пилотните проекти и подготвителните дейности. А, мисля, че е, съм готов да работя за решението, което предлагам. Аз с особено внимание се отнасям към това, че третата, третата статия или, или голямата трета част от, от а, бюджета е относително по-малка и вече а, едно малко в относително изражение нарастване т.е. В, в абсолютно изражение, извинете, нарастване на една такава сравнително слабо финансирана статия, ще има относително голямо значение. Това, това е очевидно. И не само културата, а и разпространяването на информация. Трябва добре да се възползваме от програмите, с които разполагаме. Аз мога да кажа, че много добре познавам програмата и за младеща, и за културата, и за образованието, тъй като у нас в, в моята страна аз а, а, съм автор фактически на, на книга, а, която съдържа изчерпателна информация за всички възможности, а, които предоставя Европейския съюз в тези направления. Европейският фонд за стратегически инвестиции е открит, така да се каже. Е, може от него да се изразходват средства и за вложения в образованието, в културата. Говорихме също така за така наречените тук е, отрицателни приоритети. Вероятно не му е сега времето, обаче е, в хода на преговорите това може да се окаже важно. Нали, за, да, да знаем да, дали, дали ще можем да прехвърляме от едно място на друго място, така че трябва да знаем и откъде да вземаме. Разбрах въпроса ви за Евронет Плюс. Отбелязах си онова, което казвате и внимателно ще се запозная с внесените от вас изменения и допълнения. Надявам се съветът да прочете с добро око проекто бюджета на комисията. Понеже, знаете, твърде често след това се натъкваме на разочарования. Съветът, да, той трябва да спази ангажиментите, многогодишната финансова рамка, постигнатите компромиси. Съветът е длъжен. И колкото и да е трудно относително, съветът все пак би трябвало да се окаже на висотата на собствените си публични изявления. И така да кажа, всичко това се свежда и до нарастване на заетостта която е общоевропейски приоритет. Благодаря. Много ви благодаря. Надяваме се на вашата подкрепа. Вие сте публикували, вероятно, както казахте, и трябва да следвате това, което сте публикували. За образованието и културата и измененията. 30 юни, както казах и по-рано. И сега ние ви казваме довиждане и преминаваме веднага към застанието на координатори, защото закъсняваме.